uh, eh, eh, morning. This morning was not here, no? No, I don't think he was here. Okay. I think that's... Мисля, че време е да започнем. С квадрансем академическим. Дами и господа, малко закъсняваме с 15 минути. Отново ви приветствам с е, добре дошли на последната част от заседанието на комисията ни. Както вече знаете, днес няма да има размяна на мнения с а, господин комисаря Хоган и госпожа комисаря Вестагер. Те бяха възпрепятствани, защото не се провежда извънредно важно заседание на колегиума на комисията. Секретарията в момента обсъжда възможностите за организиране на размяната на мнения по дълго време. А сега продължаваме с дневния ред и стигаме до решението на Съда на Европейския съд относно Западна Сахара и последиците от това решение на Съда за споразумението с свободна търговия между Европейския съюз и Марокко. Може би знаете, че в това решение се твърди, че споразумението за свободна търговия сключено между Европейския съюз и Марокко не се прилагат за Западна Сахара. По този начин всъщност съда касира решението на общия съд. И днес ще изслушаме представене на правната служба на парламента. Сред нас е господин Ендола. Приветстваме го с добре дошъл. Също така приветстваме с добре дошъл и господин Пикет. Той ще ни изложи презентацията по същата тема от службата за външна дейност. Незабавно ви давам думата. Бихме искали да чуем какви са последиците от това решение на Съда на Европейския съюз за настоящото положение с поразуменията. Благодаря ви. You, Благодаря ви, господин председател. Добър ден. Представя се с няколко думи производството и последиците от решението взето през декември 2016 година. Какъв беше контекста за това решение? Споразумението за свободна търговия с Марокко съществува от 1996 година на сами. през 2010 година беше сключено и споразумение за либерализация между държавите членки на Европейския съюз и Кралство Марокко. Това споразумение предвижда намаляване на митата или нулеви мита за земеделски и риболовни стоки. Споразумението се прилага за продукти, идващи и от Западна Сахара. През 2012 година беше занесено решение за отмяна на решението на съвета, с което се одобрява споразумението за либерализация между Европейския съюз и Марокко. Един от доводите, използван от а, съвета при защитата на споразумението пред съда беше, че при изключването на споразумението двете страни по него, т.е. Европейския съюз и Марокко, са възнемарявали споразумението да обхваща и територията на Западна Сахара. И преди тези доводи, беше взето решение от Общия съд, че нищо не може да възпрепятства сключването на подобно споразумение под тази му форма, но че това може да се случи само ако споразумението и прилагането му няма, не, не довежда до вреди за, за населението на оспорните територии, случайно Западна Сахара съвета надлежно е проверил дали случаят е такъв и предвид доводите оказани за противоположното, Общия съд отмени решението на съвета в частта му, която се прилага към Западна Сахара. В началото на 2016 година съвета обжалва това решение на Общия съд, И един от основните доводи на съвета беше, че фронт Полисарио не може да бъде страна по делото пред общия съд. Съда като цяло възприе тази позиция по време на разглеждане на делото по обжалване, но с друго тълкуване. Тоест, първо трябваше да се прецени дали фронт Полисари има правото да бъде страна пред общия съд и за целта трябваше първо да се направи оценка на това дали споразумението между Европейския съюз и Марокко може да се прилага за Западна Сахара. И съда реши, че за да може да стигне до такова решение, трябва да се вземат преди всички принципи на международното право, включително и правото на самоопределяне на народите, както и правото е, за относителното действие на споразуменията. И в това отношение съдба отбеляза, че в тъкователното си решение от 75-та година Международният съд е взел до решение, че народът на Западна Сахара напълно може да се възползва от правото си за самоопределяне. Друго решение на О... друга резолюция на ООН, извинете, заявява, че не самоуправляващи се територии имат специфичен статут, а Западна Сахара попада в списъка на този вид територии, изготвен от ООН още от 63-та година насам. И изводът, който да си извади е, че преди факта, че Западна Сахара има специфичен статут, споразумението между Европейския съюз и Марокко не може да се прилага към Западна Сахара, тъй като в Западна Захара в това отношение се оказва отделна териториална единица. И вследствие на това се достига до решението, че поради принципа за относително прилагане на споразуменията, въпреки тълкуването на общия съд, споразумението не се прилага към ам, Западна Сахара, освен ако народът на Западна Сахара не го е одобрило. И тъй като от а, документите по делото се оказва, че населението на Западна Сахара не, се, е, се, не е дало своето съгласие за прилагане на споразумението на територията на Западна Сахара, споразумението не може да се прилага. По този начин а, съда отменя решението на общия съд и в резултат на това споразумението за либерализация се определя като валидно, но при условията разпоредени от решението на съда. Това решение има незабавни практически последици, тъй като още две решения в момента се гледат едното пред Общия съд, а другото пред Съда на Европейския съюз. има това решение и незабавни политически последици, защото ако споразумението ще се прилага и към Западна Сехара по начин различен трябва да се прилага по начин различен от прилагането на споразумението за реализация с Марокко. Благодаря ви. Thank you. Thank you very much. Uh... Много ви благодаря, господин председател. С мен удоволствие да съм днес сред вас на заседанието на комисията по земеделие. Изказвам се от името на службата за външна дейност, т.е. агенцията занимава се външната политика на Европейския съюз. Аз не съм юрист, тук що чухме правното становище и затова ще разгледам въпроса какво може да направим от тук нататък предвид а, решението на съда, което вече е факт. И разбира се, ние трябва да защитаме това решение. Разбира се, решението трябва да се впише в по-общият контекст на отношенията на Европейския съюз с Марокко. Това са много важни отношения. Марокко е един от привилегиованите ни партньори и имаме много високо равнище на сътрудничество и взаимодействие в, в редица стратегически области, които далеч надхвърлят търговията. Много сътрудничество с Марокко в редица други политически области, които са от общ интерес, като например околната среда, борбата измененията на климата. Знаете, че Марокко се проведе последната а, с конференция по конвенция за изменение с климата в Маракеш миналата година. Имаме също така и общи интереси в областта на сигурността и регионалната стабилност. И на последно място имаме общи интереси и в областта на политиката на миграция. Така че имаме, както казах, много важни отношения с Марокко, много задълбочено сътрудничество, но трябва да признаем, че през последната година сътрудничеството ни пострада в известна степен от а, делото, което днес обсъждаме, както и от другите две висящи съдебни дела. Те засягат а, по позицията на Западна Сахара в а, цялостната а, рамка на договорености, които определят взаимоотношенията между Европейския съюз и Марокко. И те определено възпрепятстваха спазването на взаимоотношенията ни с Марокко на различно, като сме свикнали. Тоест, трябва да поправим нещо, което е пострадало. Решението беше взето от съда в септември миналата година и то е много ясно решение. То ясно разпорежда, че в момента нямаме правно основание да прилагаме преференциални тарифи за продуктите, идващи от Западна Сахара. Нека това да стане много ясно, защото а, и, има известно неразбиране какво точно значи решението. Не става дума за забрана за внос на стоки от Западна Сахара в Европейския съюз. Просто няма правно основание за прилагане на преференциалните тарифи от страна на Европейския съюз. Трябва да зачетем решението на съда и да продължим да работим и то в традиционния дух на добро сътрудничество с Марокко. Очевидно е, че решението, към което се стремим, изисква много задълбочено сътрудничество, както на техническо, така и на политическо равнище с събеседниците ни в Марокко. Трябва, разбира се, да намерим бързо решение на проблема. И това се дължи най-вече на економическата реалност. Имаме економически субекти, които търгуват с Марокко, включително и с стоки, идващи от Западна Сахара. Тази търговски обмен се нуждае от ясна правна рамка и търговците, независимо дали са от европейска или от морганска страна, трябва да знаят как, какви мита и какви тарифи се прилагат към тяхната дейност. Търговците се свързаха с нас, което оказва натиск да дадем яснота възможно на кратки срокове. Основната ни цел, разбира се, е да намерим решение, което да запази, доколкото е възможно, практиките, установени в миналото, и също така решение, което да не е в ущърп на търговското ни сътрудничество с Западна Сахара, защото това само ще бъде в ущърп на населението, живеещи в региона и техните економически субекти. Или казвам с други думи, бихме искали да намерим правно основание и да продължим да търгуваме с, с Западна Сахара. За целта, разбира се, трябва да вземем да спазим доводите на съда, което никак не е лесно, защото темата е много сложна. Трябва също така да се вземем предвид, че все още има две висящи съдебни дела, така че каквото и да се опитаме сега, да намерим като решение, трябва да се опита да предвиди какво ще бъде решението на съда по другите две висящи дела. Никак няма да е ясно, не може автоматично да се прехвърля и тълкуването от едно дело към друго. Със сигурност ще има известна несигурност от правна гледна точка. При разглеждането на въпроса. важен елемент е необходимостта ни да действаме в пълна съгласуваност с международното право. Знаете, че тече процедура по умиротворяване под егидата на ООН в Западна Сахара и Европейският съюз винаги е подкрепил този процес, но действителността, за съжаление, е, че процесът върви много бавно, да не кажем, че е в застой през последните 10 години. Не се виждат перспективи за резултат скоро време, но е много важно в търсенето на двустранен отговор за последващи действия на решението на съда да се придържаме към два принципа. Първият е да не осъждаме нито една от страни в конфликта. И по този начин да окажем влияние върху резултата от умолотворителната процедура в рамките на ООН. И втората ни цел, като е малко по-положителна, е да се опитаме да намерим решение, което да подпомогне мирният процес под егидата на ООН е да се възроти, да му дадем нова енергия. тъй като новият генерален секретар на ООН е започна да се консултира с страните по мирния процес. Но като цяло в рамките на двустранното е, решение с, с, на решението на съда в Марокко, трябва винаги да имаме предвид и да спазваме тези изисквания на международното право. Това са отправните ни точки. Колко конкретно можем да намерим решение? Ами, Положителното е, че както сигурно сте видели, работим в много тясно сътрудничество с Мелоко. Вече работим в много тясно сътрудничество с тях. Още в момента, в който беше зато решението на 21 септември миналата година. В съвместно, излезахме за съвместно изявление с мароканските власти че се опитаме да намерим възможно най-добро решение. От тогава продължават дипломатическите ни контакти с Марокко и те доведоха до посещение от заместник министърът на външните работи на Марокко. Той дойде в Брюксел и се срещна с върховният представител за външната политика. И на това, на тази среща, се взе решение да се търсят технически е, решения за това какво може да се постигне, като за нас, разбира се, водещ е, фактор е зачитане на решението на съда и зачитане на другите от, отправни фактори, които вече споменах. За нас, пак казвам, е много важно да намерим едно правно много стабилно решение, решение, което да може да устои на евентуално спол... съдебно спорване и също така решение, което да е устойчиво от политическа гледна точка. Всъщност ние се опитваме да разширим географският обхват на споразумението, за да включи той и Западна Сахара. И то по начин, който напълно и чрез използване на номенклатурата, която се използва от Съвета сигурност на ООН в, в, в неговите резолюции. Тоест, да се наясно, че по никакъв начин не се опитваме да повлияем на правното решение, което ще намерим в полза на едната или другата страна по конфликта. Съда на решението съда, разбира се, беше обосновано, сигурно сте се запознали с обосновката. Тя се основава най-вече на изискването за изказване на съгласие и на подкрепа за споразумението от населението на Западна Сахара и друг фактор, който определено ще трябва да вземем предвид, който ще сторим по правно устойчив начин. Също така трябва да вземем предвид и всички критерии за политическа легитимност. Признавам още тук и сега, че никак няма да е лесно да се договори подобно решение, но тъй като към момента винаги сме имали много добри много добро сътрудничество, както от техническо равнище, така и на политическо равнище с марокканските власти. Преди този факт съм убеден, че ще успеем да намерим положителен резултат. Това е пътят, който следваме. Водим, водим технически дискусии с Марокко. Това не са преговори все още, а само предварителна работа. И утре ще има втора техническа среща в Рабат. И в момента, в който се убедим, че на техническо равнище разполагаме с добра основа за работа, ще излезем с предложение към съвета и ще поискаме мандата за преговори за адаптиране на споразумението съгласно стандартната процедура по съгласно член 218 от договор за функционирането на Европейския съюз. Благодаря. до wypowiedzi пани панов послов. Председателят, благодарим. Сега пристъпваме към дискусията. Първо господин Бове има думата. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате думата. Искам само да напомня, че тогава, когато се провали тази дискусия и разширението на споразумението по сълскостопанските въпроси с Марокко, аз бях докладчик в Комисията по външна търговия и в това ми качество аз бях препоръчал на доклада да откаже този доклад, да гласува срещу него в пленарна зала, поради правните проблеми, които възникват, които възникват следствие на въпроса с Западна Сахара. Правната служба чудесно се спомня този период, защото тази дискусия, който по принцип трябваше да протече за 2-3 месеца, ако се прилагат обичайните норми, всъщност е, от нея година и половина, защото правните служби на съвета и на парламента не бяха съгласни и позицията на парламента беше не така категорична, както беше позицията на съвета. Въпреки това, е, вие решихте да не се съобразите с мнението на парламента и това, което трябваше да стане, стана. Това споразумение беше касирано от съда спрямо територията, територията, за която се отнася. Тази територия не е автономна в своята цялост преди решение на ОНЕ. Сега изпадаме в едно невероятно положение. Има споразумение, което не може да върви напред, което е притиснато стената. И сега, като слушам представителя на външната служба, се безпокоя, защото аз не виждам изход. Не виждам изход предвид как пристъпвате към дебата. Няма да говоря дълго, всеки трябва да има възможност да се изкаже. Но правният проблем е вътрешно европейски, на първо място. И този вътрешно европейски проблем за Европейския съюз е Испания. Испания никога не е пила отговорността си пред ООН е, спрямо територии, които трябва да бъдат деколонизирани. Това е територията на Западна Сахара. Ако се върнете там. Вие неколкократно сте е, ги чели. Е, доклада на комисията, докладите на ООН. Испания никога не е изпълнявала своите задължения. Та, първият правен проблем е как да се прилага споразумение спрямо определена територия без е, страната по договора, която е отговорна за деколонизация и която се е отеглила, не спазва процедурата, която е предприята в ООН. Това е невъзможно. Имаме един е, същностен правен проблем. Той води до друг. В рамките на ООН с отговорността на Испания трябва да започне процеса по решение, то, което трябва да вземат гражданите на Западна Сахара. Да кажат те да или не, дали приемат това споразумение. Това е първо тяхното самоопределение. Няма да решавам аз, гражданите на Западна Сахара решават. Има цял процес. Защо казвам това? Ако не извършим цялата тази работа, как ще установим правна норма за износа? Това е проблем, който не може да се договаря с един единствен партньор, който днес е Марокко, който определя, че административно управлява тази територия, но без никакво законно право. Реално само чрез сила. Това е правен факт, което означава, че ако започнете да водите преговори по продукти, от Дарла, както като с костопанско производство, така и от риболова, вече дискусията става тристранна. Това не го чух във вашата уста представителите на Сахара, представителите на Марокко, защото има предприятия от Марокко и представители на Европейския съюз. Вие не можете да водите обаче тристранни преговори. Отново казвам, съда, Европейския съд току-що ви заяви, че Сахара не е част от мароканската територия. Заявявайки обаче това, този съд признава жалбата от представителите на Сахара, защото фактически чрез това решение на съда те са признати като страна по дискусията. Така че вие сте длъжни да приемете тристранния характер на дискусията и не можете да го заобиколите. Така, временно, какво решение да приемем? Аз съм готов да го обсъдя с вас. Не можем да го направим сега. Аз имам известни идеи, но мисля, че първо трябва да бъдете достатъчно честни да признаете, че е настъпило едно много голямо объркване, за което е отговорна Испания на първо място. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на нашите гости от правната служба на Европейския парламент и от външната служба на Европейския съюз. Благодарим ви за това обяснение по въпроса. Не искам да крия от вас, че аз трудно разбирам решението на съда. Съда е постановил решение. На втора инстанция, на втора европейска инстанция решението е отменено. Тоест, това търговско споразумение не се отнася към Западна Сахара, защото Западна Сахара не е мароканска територия. Ами ако е, аз се обърквам. Така че след това решение на втора инстанция се питам в каква посока ще тръгнат нещата европейските граждани е, са се основали на това споразумение. Европейския парламент е, е разработил становище. Това споразумение очевидно е удовлетворявало всичко, но е, сега хората излизат на улицата, ако мога да се изразя така. Това са хора, за които ние трябва да се погрижим. Говорим за рибари, говорим за съскостопански производители. Искам да попитам Европейската комисия какво мисли да им каже, каква отговорност ще поеме тя спрямо тези европейски граждани. Защото това, което имам чувство, че разбрах, слушайки представителя на Европейската комисия, ще трябва да се водят преговори по ново споразумение. Това е нещо трудно, отнема време. Трябва да е, се има предвид, че работим в един правен вакуум. Междувременно има семейства, чието поминък зависи от това споразумение, независимо от решението, което ще се намери. Днес ни е необходима преди всичко правна сигурност е, – ако няма правна сигурност, която да проистича от закона, какво ще направим за тези европейски семейства, които днес са много безпокоени? Е, председателя Сандра. Благодаря, господин председател. Бих искал да ни се обяснят две неща. Първо, съгласна съм с Жозебове, Казахте, че са установени контакти с Марокко, че ще се търсят решения с кралство Марокко. Има обаче решение на Европейския съд, което признава правата на народа на Западна Сахара. Ще разговаряте ли с народа на Западна Сахара? Конкретно какво ще направите? Ще говорите ли с тях, след като правата им са признати? Ще ще бъде ли е, приведено в изпълнение това съдебно решение? То поне е ясно. Е, нека това решение доведе до своите правни последици или просто да го загърбим. Следващи изказващ се. Е, благодаря, господин председател. Е, тази сутрин Имаше дискусия в Комисията по рибарство на Европейския парламент. Говорихме за споразуменията по асоцииране. Искам да кажа едно нещо ясно. Това решение на Европейския съд е, води до ясни последици за сключените вече споразумения. Представителите на правната служба и на външната служба биха могли да ни обяснят. Последиците са различни. Първо имаме е, споразумение за свободна търговия в областта на селското стопанство и споразумение за асоцииране. И двете споразумения са сключени с кралство Марокко. Последиците обаче от тях са различни. За мен въпросът е сложен. Е, не трябва обаче е, всичко да се слага под един знаменател, защото, пак повтарям, последиците са различни ако говорим за споразумението в областта на селското стопанство. Тук мисля, че нещата са доста ясни, доста разбираеми. Решението на съда е читаемо. Е, това споразумение се отнася само за територията на Кралство Марокко, но не е и спрямо територия, която е, е под е, мароканска администрация. Това е Западна Сахара. Западна Сахара не е мароканска територия. Там Марокко управля... Е, упражнява административна власт. Това са две различни неща. Може би има само един нюанс, но все пак за мен това е ясно. Казвам това при цялото ми уважение към господин Бове. Е, е, има неща, които решава ООН, нека ООН да си върши работата, но в Комисията по селско стопанство на Европейския парламент и ние също разполагаме с някакви възможности. Е, решението на Европейския съд води до две основни последици. Първо, напомня се правото на самоопределение и на второ място – е необходимостта от изрично изразено съгласие от трета страна по споразумението, ако то трябва да се отнася и към нея. По силата на това решение на Европейския съюз всички продукти от Марокко влизат в е, предмета на това споразумение, докато земеделските продукти от Западна Сахара не са обект на споразумението. Тоест, е, те ще бъдат умитявани е, по различни митнически режими. С други думи, е, могат ли европейските митничари да направят разлика? Има ли етикетиране? Пише ли происход Марокко, происход Западна Сахара? Все пак има норми, има стандарти, които се прилагат и според тях е един пресен продукт, предназначен за човешка употреба, трябва да има етикет. И на етикета трябва да бъде посочена страната, където този продукт е произведен. Можем ли е, да знаем, е, така да се каже, страната на происход на продукт? Може ли да настояваме е, за нов е, етикет върху продуктите от Западна Сахара? Това би било последица от е, решението на Европейския съюз. Полека уча, навлизам в темата. Проблемите за мен са ясни. Ще дойдат продукти. Очевидно, митничарите ще си зададат въпрос, ще изпитат съмнение по происхода на продуктите и трябва да се предвиди възможност е, за различаване на продуктите. Първо, е, предвиждаме етикетиране, но тъй като може да има наредности, може би в крайна сметка трябва да се предвиди ново споразумение. Аз мисля, че е, споразумението вече може да се прилага, но как точно това да стане на практика е нещо друго. Трябва да помислим върху конкретните последици връзките ни с Марокко далеч не са само търговски. Ние имаме значителни политически връзки. Е, тези връзки са важни политически както за Европейски съюз, така и за Испания, така и за Андалусия, откъдето аз съм депутат. В момента за сълскостопанските производители има много голяма неяснота и тя трябва да бъде отстранена. Доматите от Марокко – Откъде да знаем, че те са от мароканска територия, не от Западна Сахара? Благодаря много. Председателят, изчерпахме списъка на депутатите, които искат да се изкажат. Не виждам друг желаещ да се изкаже. Не виждам вдигнати ръце. И за това, господа, искам да ви дам думата, за да вземете отношение по е, изказванията на депутатите. Вие си изберете в каква последователност ще отговорите. отношение на това какво ще направим, ще се опитам да отговоря. Доколкото е възможно, мисля, че колегата от външната служба ще може да е по-конкретен. Каква е разликата между двете решения? Има практически заключения от двете решения да не се използват продукти от, происход от Западна Сахара. Но основанията са много различни, защото според Общия съд споразумението за либерализация може да се тълкува като приложимо и за Западна Сахара при определени условия, докато съда на ЕС съгласно международното право смята, че не може да се използва това споразумение за Западна Сахара, освен ако гражданите на Западна Сахара не поемат това задължение. Като цяло и от политическа гледна точка, значението на двете съдебни решения са съвсем различни, независимо от това, че крайният резултат от тях е един и същ. През 2012 година споразумението за либерализация, е одобрено от е, съвета и а, съвета на Европ... Е, съда на Европейския съюз разгледа иск за обжалване на самото споразумение. Става въпрос за режим за селскостопански продукти и други продукти, като, като такива от а, рибното стопанство. Както вече беше казано, като следствие от това решение няма да има забрана на продукти от Западна Сахара. А последицата е, че споразумението за биляризация от 2012 година не се прилага по отношение на продукти от Западна Сахара, т.е. тези продукти не могат да се облагодетелстват от специалните митнически тарифи, които са предвидени с прозумението за либерализация. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря на всички, които взеха отношение. Нека да сме много ясни. Ние знаем какви са интересните на гражданите и че те са изложени на карта. От години има сътрудничество между економическите оператори на ЕСА и тези от Марокко и Западна Сахара. Много е, е важно да се има предвид и както и преди това казах, е, ние е, се опитваме бързо да намерим е, едно адекватно и правно обосновано решение, което да е в унисон и със съдебното решение. Е, случаят е много сложен, защото юридически Юридическия аспект се отнася не само до това споразумение, а до други две споразумения, които са обжавани пред съда и производствата все още са висящи. Говорим за една политическа рамка, за много щекотлива тема за мароканските власти. И както вече многократно подчертах, не искаме по никакъв начин е, чрез нашите решения да възпрепятстваме процеса на ООН. Ние искаме да улесним протичането на самия процес и искаме да се стигне до решение, което да е неутрално ам, и да не възпрепятства по никакъв начин възобновяването на процеса. Искаме да се действа активно по процеса, който тече в момента и от името на СВД върховният представител полага усилия. Трябва да подчертая, че ОНЕ има водеща роля и ние трябва да подкрепяме ОНЕ по какъвто начин е възможен. И не само ОНЕ, а и държавите членки. Не смятаме, че е необходимо ново споразумение ще има извънение което ще бъде внесено към, ново, към съществуващото споразумение. И на първо място това ще стане по отношение на споразумените за либерализация. Трябва да се направи точно това, което е постановил съда, да има правно основание за използване на митническите тарифи за продукти, идващи от територията на Западна Сахара. Има формулировка, може би ще си спомните за нея и ам, тя се отнася и до споразумението за ам, риболова и на територии под юрисдикцията на Марокко, като си има предвид Западна Сахара. Но опитваме се да проучваме такъв тип решения и да водим разговори с а, а, Марокко как да подходим. От политическа гледна точка трябва да имаме предвид и някои други допълнителни аспекти, аспекти, като това свързано с постигнато на консенсус и да се вземат предвид основанията на съда като а, трябва да намерим едно много добро решение на този проблем. Какво ще е то, не мога още да ви кажа, защото в момента проучваме въпроса на техническо ниво. Това, което обаче трябва да се направи е много ясно. Това е в момента състоянието на нещата. За... За мен е ясно, че като се има предвид економическата обстановка, е хубаво да се разреши този въпрос по възможно най-бързия начин. Това ще от ползи с економическите оператори. Благодаря ви. Jeszcze pani poseł Aguilera. Bardzo proszę. Sí, alguna cosa muy concreta. Le agradezco mucho su información. Имам един конкретен въпрос. Благодаря ви за информацията. Проблемът е свързан с постигането на консенсуса. И ам, проблемът е свързан с продуктите от а, Западна Сахара. Това, което куца в момента е получаването на а, съгласие да се даде съгласие от страна на Западна Сахара. Как можем е, да вносиме продукти в Европейския съюз от Западна Сахара? Това е въпроса в момента, като се налагат е, митнически тарифи, без да има преференциални такива. И това ще е разликата с е, продуктите от Марокко или ще има специален етикет, върху който ще пише, че продуктите идват от Западна Сахара. Може ли така да се получат нещата, питам се аз? И правната ситуация не е ясна и това продължава да съществува като проблем за продукти, които се внасят от региона. Трябва да има ясно разграничаване, да има етикет, върху който да се посочи, че продуктите са от, от Западна Сахара. Не смятам, че това ще е в основата на а, проблема, докато не се а, регламентира всичко възоснова на а, споразумение. Такова споразумение, което е подписано с Асоциацията по, по риболов pour continuer dans la même direction. продължаваме в същата насока. Знаем, че в момента основното престанище на Средиземно море, където влизат а, зеленчуците, доматите в частност, е а, пазара в Перпинян, където е и основният пазар на домати преди да започнат да се изнасят в северната част на Европа. И знаете, че три предприятия държат 75% от пазара на доматите в Марокко и те ги препродава, препродават тук в Европа. 75% от износа от Марокко и от Западна Сахара са определени от три, осн... три големи предприятия и трите са френски предприятия. Днес знаем, че предприятията произвеждат е, продукция от домати в Западна Сахара. Предприятието Едило и Азура. Знаем, че това са предприятия, които произвеждат и в Западна Сахара, и в Испания. И няма как да знаем в момента, в който те изнасят с техен етикет, откъде точно идва а, продукта. И тук се поставя според мен въпрос от чисто правно естество. Ако има е, внос в момента, можем ли да осъществяваме този внос при положение, че има опасност той да нарушава е, съдебната практика на съда? Ако има незаконен внос на продукти, идващи от западна Сахара в Европейския съюз, такъв случай се нарушава решението на съда. Така че имаме нужда от възможност да се гарантира реално разграничение на продуктите. Ако не можем от днес да гарантираме, че тези предприятия ще се ще се ангажират, а те са три, две, основно три общи, които произвеждат, трябва да се гарантира, че тези предприятия могат да докажат откъде идва тяхната продукция. Тоест, трябва Европейската комисия да наложи задължение за последямост, което е задължително на този първи етап, преди да има последващи действия. Пани посол Санова. Bueno, es que yo quiero insistir porque creo que no me ha contestado la... Благодаря, госпожа Сендера. Е, мисля, че не чух отговор на въпроса си попитах по какъв начин ще се зачитат вече взетите решения, свързани с Западна Сахара. Дали ще се изпълни решението на съда? Дали ще се внасят продукти от Западна Сахара на европейския пазар? И как ще се контролира изпълнението или приложението на самото съдебно решение? Бих искал да помоля колеги, е, гостите ни да отговорят на зададените въпроси. Запрашвам. Имате думата. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Първо по ам, това каква е какво е значението на съдебното решение? В него се посочва, че трябва да се получи съгласието на гражданите на Западна Сахара. И сега на вътрешно ниво трябва да се проведат консултации с нашите партньори, за да се види по какъв начин ще се приведе в изпълнение тази част от съдебното решение. Все още не сме стигнали до някакви заключения. Току-що започнахме с дискусиите и трябва да приключим с тях. Относно техническите подробности за това как се подхожа към тях в момента, нека да припомня, че е необходимо да има дългосрочно и устойчиво решение, което има за цел да ам, определи правното основание за износ на стоки от Западна Сахара. В момента няма такова правно основание. Съда посочва, че ако се въведат тарифи, трябва да има такова правно основание. Обмисляме различни варианти, има различни критерии, които трябва да бъдат приведени в изпълнение. Е, говорим за един дългосрочен процес, е, който обхваща и техническите дискусии. На вътрешно ниво има един въпрос, който трябва да се занимаем. Е, как ще се как ще подходим към очакванията на търговците и какво, каква ще е тяхната реакция а, към въпросните тарифи, които се прилагат. А, има нещо, което трябва да вземем предвид. Трябва да се запази стабилната рамка в отношенията ни с Марокко и трябва да се а, избег, из, да се ам, избег избягнат всякакви сътресения в търговските ни отношения. В момента се извършва економически обмен и никой няма интерес той да бъде спрян. Не мога да навляза в подробности, защото все още не сме стигнали никакви заключения, а и не а и комисия трябва да говори по този въпрос, а не ЕСВД. Въпросът е и от практическо естество и решението трябва да е съобразено с съдебното решение. Много ви благодаря. С това приключваме дебата. Още веднъж бих искал да благодаря на гостите ни. Благодаря ви за направените изложения. Благодаря ви за изказаните мнения. Въпросът а, си оставя висящ. Ще трябва да го разгледаме допълнително. За това приключваме и с тази точка от дневния ред. Още веднъж а, ви благодаря за проведената интересна дискусия. Още веднъж ви благодаря за участието в днешното ни заседание. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Обсъждане на възможността за регулаторни мерки в отговор страна на САЩ след забраната на от Европейския съюз за внос на обработено с хормони говаждо месо. На 22 декември представителят на Агенцията за търговия на Съединените щати публикува становище за публично изслушване и поиска обяснения за възможността от въвеждане на ответни мерки, свързани с мерките на ЛОшните Европейския съюз за забрана на внос на обработено с хормони и говеждо месо от, от САЩ. Това становище беше публикувано на 28 декември 2016 година компетентните американски органи. Беше публикувано в, в, в Федералния регистр на САЩ в следствие на искане внесено от представители на сектора на, на говеждото месо в Съединените щати. Те смятат, че достъпа на, са, на дружества от САЩ до пазарите на Европейския съюз по този начин е ограничен. Чрез тази си чрез публикуване започва в период на преразглеждане, който може да приключи с въвеждане на ответни мерки от страна на САЩ, който може да доведе до финансови загуби в размер на 116,8 милиона щатски долара годишно. Преговори, консултациите ще приключат на приключиха на 22 февруари тази година. След приключва на 22 февруари 2017 година. Оттам започва преразглеждане на резултатите от прегледа. Ето защо по искане на групата на социалистите и демократите, координаторите на нашата комисия решиха, че би било уместно през комисия да ни представи настоящото положение. Бихме искали да знаем колко реална е заплахата за въвеждане на подобни санкции от страна на Съединените щати. Бихме искали да знаем дали тези е евентуални ответни мерки са възможни или не, каква ще бъде евентуалното какво ще бъде евентуалното, ми, евентуалното им естество и какви ще бъдат последиците им за износа на Европейския съюз. Комисията, в частност Генерална дирекция Агри, ни предостави документ, в който се обобщават всички важни данни по темата и документът беше разпространен на членовете на нашата комисия. Днес господин Джон Кларк, е, директор е, в Генерална дирекция Агри на комисия, ще ни даде по-пълни сведения. Радваме се, че сте днес сред нас. И ви даваме думата за да ни представите настоящото положение. Имате думата, господин директор. Благодаря, господин председателю. След темата за Марокко, тази е за разлика много по-упростена. Господин Майер е правен съветник в нашата генерална дирекция и госпожа Боя също е, е адвокат от ГД Търговия. Виждате, че съм заобиколен все от юристи. Ще ви дам информация по е, случая. Трябва да сме наясно с фактите по този случай, защото се води и пропаганда. През 2009 година имаше усилие да се премахне спора по забраната, свързана с използването на хормони при отглеждането на говеда беше, създа... беше определена квота от 45 000 тона говеждо месо, за което да не се използват хормони, но това не е квота запазена само за САЩ. Говорим за квота от общ характер и тя се използва и в рамките на СТО. Използва се за всяка страна, която изпълнява критериите за внос говорим за квота, която се отнася до всички страни, не само до САЩ. С времето намаля делът на САЩ от тази квота. В началото САЩ беше основен доставчик, след това и други страни, като Аржентира, Австралия, Уругвай, започнаха да използват тази квота, защото са достатъчно конкурентоспособни и а, така се а, намали дела на Съединените щати. В момента те разполагат с една трета от цялата квота. И така ам, се стигна до недоволство от страна на производителите на говеждо месо в САЩ и по тази причина а, те а, се обърнаха към техния орган. Това е позволено в рамките на, техния, на американското законодателство и поискаха да се въведат търговски санкции срещу Европейския съюз и да се поиска отменяне на съществуващото а, споразумение. В Вашингтон се проведе публична консултация на 15 и 16 февруари. Заинтересованите страни бяха поканени да дадат своето становище и да посочат кои продукти могат да бъдат включени в списъка с санкциите, които да се прилагат към Европейския съюз. След това беше определено време за писмени коментари и така нататък. Американската администрация беше приканена да вземе решение дали да запази споразумението и квотата или да ем, се откаже от тях, като въведе търговски санкции в размер на 116,8 милиона долара на година не е взето все още решение, а, нито от миналата а, от администрация в Съединените щати, нито пък е взето и от новата администрация в Съединените щати. След като беше извършен този преглед на положително отрицателните страни на въвеждането на санкции, ам, американското правителство има пълното право да вземе решение дали да се оттегли от това споразумение, но а, до сега не е взето никакво решение по въпроса и не очакваме скоро да бъде а, взето а, такова решение, докато не бъде назначен новият търговски представител на Съединените щати. Продължаваме да поддържаме връзка с американската администрация. Ще го правим и през следващите седмици. Освен това, трябва да кажа, че ние сме готови да обсъдим всяко едно безпокойство от страна на американската администрация, а, що се отнася до производството на говеждо месо в а, Съединените щати. В същото а, време искам да кажа и да заявя нещо много важно – по време на това открито заседание, че Съединените щати, че Европейския съюз е спазвал буквата и духа на ам, закона, залегнал в споразумението с Съединените щати. А, ние винаги сме се придържали към ам, приятия меморандум, ам, като това беше отричано от ам, производителите на говежо месо в Съединените щати. Ако се вземе решение Съединените щати да се откажат от това споразумение и те имат право на това, това ще доведе до 6-месечен гратисен период – по време на който квотата ще продължава да е в действие и Съединените щати не могат да налагат търговски санкции. Едва след тези 6 месеца ще могат да се въведат санкции. Пред предполагаме, че Съединените щати ще се, споразум... ще се съобразят с този 6-месечен гратисен период. Ако Съединените щати решат да се откажат от това споразумение, то не по наша грешка и решат да въведат санкции, това ще е доста неблагоприятно за наши търговски отношения. Не, че ще е края на света, но все пак е нещо а, с негативни последици. А, за сега можем само да спекулираме точно каква ще е позицията на американската администрация. Не мога да навляза и в по-големи подробности в настоящия етап за това какво може да предприеме или не комисията. Ние не знаем какво ще е заключението, което ще или какво ще е решение, което ще бъде взето от новата ам, администрация на САЩ, но мога да обещая, че ние ще продължаваме да ви информираме за развитието на, на нещата и ще ви държим в течение за целия процес, свързан с този въпрос. Ще ви информираме, ако има някакви нови развития. Директорови, Благодаря ви, господин директор. Думата има господин Бове. Много се радвам на това обобщение на комисията. То е абсолютно изчерпателно и вярно. Няма някакъв проблем с тълкуването. Обаче това ме навежда на някои размисли. Първо се връщам назад във времето не до 2009, а до 1996 година, точно преди подписването на споразумението е, в рамките на СТО и панелата е, на САЩ през 1998 година, който доведе до осъждането на Европейския съюз заради забраната за внасяне на говеждо обработено с хормони. И след 12 години на свръх таксуване на 100% на редица европейски продукти се стигна до това гласуването в Европейския парламент на споразумението и аз си спомням, че го гласувах също, защото то разрешаваше проблемите. Само дето днес обещаваме, че Съединените щати не са използвали квотата, на която можеха да използват, че се оставиха други да им вземат дело от пазара. И днеска, днес те бих искали да увеличим двойно квотите, за да могат да продължават да внасят също количество месо, което на практика ще бъде начин през задната врата да използваме, да, да въведем ТПТИ без още да сме го приели. Тоест да им се дадат възможност да внасят тази квота, плюс това, което могат да внасят благодарение на сети и това, което могат да внасят в рамките на Меркосура. Мисля, че също няма смисъл да отглеждаме вече говета тук в Европа които да пъсат, Няма никакъв смисъл пред тази конкуренция. Това, което имах да кажа по, по пазара на говеждото месо по принцип. Имаме изправени се обаче пред съществен въпрос, проблем, който няма да бъде раз, разрешен, докато Европейския съюз не, много, не вземе много по-офанзивна позиция в рамките на СТО за, за доказателствената тежест. Защото се оказва, че не онзи, който пуска на базара продукти, използва, например, хормони при отглеждането на животните, не той трябва да докаже дали хормоните са опасни или не, а онзи, който от нас, отказва вноса на подобни продукти, трябва да докаже, че хормоните са опасни което е абсолютно недопустимо положение. Ние, европейците, отказваме да внасяме тези продукти, защото според нашите научни становища те, хормоните са опасни и ние трябва да го докажем, докато Съединените щати и Канада, които използват хормоните, нищо не трябва да доказват. И това обръщане на нещата е абсолютно неприемливо, но то е съгласно правилата на ЗТЛ, защото според кодекса Алиментариус хормоните са допустими при отглеждането на животни. И трябва да сложи край на този порочен кръг. В противен случай на да снимка да се квотата ще кажа, че отново ще нападнат решението а кой ще каже, че това няма отново да се случи? През 2012 година сме си мислили, че сме разрешили с това споразумение и се оказва, че не се е случило. През 2012 година подписахме споразумение за определено количество тонове за внос на говещо месо. И мисля, че това сме приключили, но Съединените щати сега искат по-големи квоти отново атакува споразумението. Тоест, трябва да намерим някакво решение международно равнище, което да сложи край на този постоянен шантаж, на който ни подлага Съединените щати. Благодаря ви. Euh, la question est, plus large que, que la question posée aujourd'hui. C'est la question. Господин Денано, поставя се един по-общ въпрос свързан с международната търговия на Европейския съюз и партньорите му, особено по отношение на хормоните и особено по отношение на говеждото месо. При всяко международно споразумение се стига до този въпрос с говеждото месо и с, трудностите, свързани с това какво ще се случи с нашите сектор на говеждото месо, ако допуснем внос на прекалено много говеждо. И тук обсъждам, тук говоря само за говеждото месо. Без въобще споменам хормоните. Ако подобаваме и проблема с обратно с хормони и месо, проблема става още по-сериозен. И днес сме длъжни да отстояваме позицията си, защото европейците не искат да потребяват обработено с хормони и говещо месо. Така че поставят си етнически въпроси, да поставят и въпроса за екологични санитарни норми, които са също толкова важни. Припомням и също така, че Съединените щати с а, а, нормите си за шумово замърсяване на практика съсипаха Конкорд. А, не бива да забравяме подобни примери. Така че светът непостоянно се променя, както каза и Жозеп Бове, Съединените щати, които са решили да спасват политиката America First в момента, ще направят всичко възможно, за да могат американците да продължават да изнасят, без да им се задават излишни неудобства. Ето защо пък ние трябва да се защитим. Европейския съюз трябва да се защити пред а, подобни маневри, ръководени от един митоман, който в днес, е, който вече е начало на Съединените щати. Трябва да можем по някакъв начин да се противопоставим и да се защитим от подобни действия. Yes, thank you very much, uh, Chair, and also uh господин Хуетаман. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Опасната комисия за отличното изложение. Аз имам няколко кратки конкретни въпроси. Както каза и представител на Европейската комисия, възможно е и други държави, освен Съединените щати, да използват квотата. Това не значи ли, че и Австралия може да използва част от квотата, но нашите производители на фуражи и на месо не могат да изнасят към такива държави, като Австралия, например. Благодаря ви, господин Декастро. Благодаря ви, господин председател. Най-напред, е, аз бих искал да поздравя Европейската комисия и директорът Кларка за анализ на проблема. Действително, е, в момента Съединените щати са нетен е, вносител на месо и за това тяхната индустрия е пославена под натиск и те търсят възможности за износ на пазари по целия свят. Но ние сме длъжни да се защитим. Ако погледнем какъв е търговският баланс между Съединените щати и Европейски съюз, ако се зададе въпроса за това какви рискове биха, до какви рискове биха могли да доведат евентуални възможни ответни мерки, се питам какви са основните трудности, които може да очакваме. Благодаря ви. Господин Хауслинг има думата. <clears throat> Äh, да, според мен въпросът, който се поставя е дали американците вече не са в състояние да произвеждат месообработено с хормони. Защо се оказва, че не могат да изпълнят квотата, която им е предоставена? Дали вече не са конкретно способни дали вече не могат да произвеждат говещо месо на конкретно способни цени. Всички знаем лозунга на Доналд Тръмп America First. Това обаче значи, че сме започнали търговска война. И ако сме започнали такава, такава търговска война, не бива да се запущаваме. Още администрацията на Обама я започна тази война. А днес сме изправени пред нова американска администрация и се питам дали нещата няма просто да продължат да се носят по същото течение. А по въпроса за санкциите, дали става дума за заплаха и за каква заплаха става дума? Дали става дума само за замеделски продукти или заплахите засягат и автомобилната индустрия и други европейски продукти? Тук тук не се ограничаваме само до селското стопанство. Ако ще има търговска война, може да очакваме санкции в всяко едно отношение, всеки един отрасъл. Но като цяло ми се струва, че новината също не е добра за европейците. Госпожа Магинес има думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас, господин Кларк, за начинът, по който представяхте фактите. Когато обаче се запознаете с подробностите, е много притеснителен на по, е много притеснително положението. Не става въпрос само за говеждото месо, но и за редици други продукти, на които може да се поставят много високи мита, което ще доведе до проблеми за много износители а, на Европейския съюз. Гледам тук списъка, който е предложен и Виждам, че и Съюзът на млекопосредите в САЩ предвижда възможности за налагане е, на мерки. Спомни си времето, когато Питер Мандълсън беше комисар, който ни насърчаваше да сключим общо търговско споразумение, за да избегнем подобни проблеми. И това беше в миналото. И аз бих искала да чуя малко повече за това какви ще бъдат евентуалните последици за производителите на Европейския съюз, ако Съединените щати наистина изберат да продължат по този път. Аз знам, че говорим почти при пълна неяснота, защото не знаем какво ще се получи, но като цяло това не е добър сигнал и предвид общият контекст и опитите Америка да бъде поставена на първо място в политиката на САЩ. И когато се опитва се повече и повече да изнасят към САЩ, това е наистина на много лоша новина за тези, които се опитват да, да разработят, да, да навлязат на пазара там. Не искам да предвижда какво ще се случи, но все пак бих се радвала да чуя какво се очаква след 6 месеца на преговори и дали очаквате е, американската администрация да ни каже какво евентуално може да се случи. Благодаря ви. Господин Фланаган има думата. Много ви благодаря. Благодаря ви. Благодаря ви, аз задавам този възможно. Е, неколкократно сме говорили с Европейската комисия по този спор. Европейския съюз е, се предполага, че води политика срещу измененията в климата. Бихте ли ми казали е, как изнасяйки десетки хиляди тонове говеждо се съчетава с това? Не казвам, че е правилно или неправилно, но вие казвате, че планирате да направите нещо по промените в климата. Така че как се съчетават тези две неща? И освен това, накрая, Любопитен съм да разбера как въведохте тази тема. Вие говорите за ера пост-истина. Добре, много лъжи бяха казани в медиите, но всъщност лъжите засягат различни хора. Това е нещо съвсем... Това е, това е пълен буклук. Говорим за година, когато ще се казва истината на хората. Погледнете историята. Едва ли има много времена, които могат да бъдат класифицирани като ера на истината, за да кажете, че днес е ера пост-истина? Е Искам само да кажа нещо свързано с темата. Тя е свързана с прозрачно говеждо месо, което да не съдържа хормони добре е да определим нашите предели, да кажем, че не искаме месо с хормони или продукти със съдържание на ГМО. В момента става въпрос за говеждото месо без хормони, но а, а, трябва ясно да заявим своята позиция. А ние сами можем да определяме своите стандарти. В момента навсякъде е, се строят ам, прегради и огради. Хората се а, е, възпрепятстват. Ам, волята на народа е да се консумират продукти, които да нямат ГМО, но ние говорим сега за говеждото месо, а всъщност става въпрос и а, за това, че се прави опит да се изграждат прегради. Като цяло ние трябва да ги а, премахнем ние тук в Европа трябва да можем да определяме а, кои продукти да навлизат на нашия пазар и това наше право не трябва да бъде подкопавано. В таким мражи попрошиме Председателят. А сега бих искал да помоля господин директора да отговори на въпросите и да вземе отношение по току-що направените коментари. Благодаря много, господин председател. Отбелязах си 9 или 10 точки, повдигнати от отдалните депутати. Ще се опитам да отговоря. Първо, искам да кажа, че това не е въпроса за хормони или не хормони. Забраната на Европейския съюз върху хормоните заявява, всъщност е, е, трябва да видим е, говеждото месо ще се отнася ли за тази забрана или не. Това изобщо не е било въпрос. Нека да сме наясни по това. Второ, поведението на администрацията на Съединените щати. Трудно е да знаем какво ще бъде отношението на администрацията. В момента няма такова. Те са в преходен период, така че не знам какво ще бъде отношението на новата американска администрация по този въпрос. Надяваме се, че ще бъдат разумни. Е, е, надяваме се, че те публично ще признаят, че Европейския съюз напълно е изпълнил всички свои задължения е, по това търговско споразумение. Ето защо, господин Фанеган, аз говорих за факти, не факти, защото имаше доста пропаганда от страна на Съединените щати, че ние не изпълняваме задълженията си по това търговско споразумение. Е, дали това ще доведе до търговска война или не, не мисля, че не. Е, мисля, че е, в момента ние говорим по-скоро за едно термин от фехтовката, отколкото, отколкото за същинска война. Това не е нова битка, това не предполага нови затруднения в отрасъла въпреки новата американска администрация. Господин Бове повдигна въпроси във връзка с цялата история на случая. Мисля, че нещата бяха вярно представени. Ние не можем да е, променим правилата на Световната търговска организация е, по доказателствената тежест. Трябва да приемем тези правила. Вие разбирате това. Вие си спомняте. Спомняте си, че вие бяхте на барикадите тогава. Много добре си спомняте. Но ние загубихме делото в Световната търговска организация. Нашата забрана е, е, върху обработването с хормони говеждо месо се оказа, че е, не е научно обосновано. За съжаление, ние загубихме далото и сега трябва да си приемем последиците. Сега, някои други въпроси, които бяха повдигнати. Господин Бове, господин Дове спомена, че Съединените щати е, искат е, това да се прокара по силата на ТИТИП, е, че да, трябва говеждото месо всъщност ще приложи на практика ТИТИП. Всъщност нашето намерение е да, не е да налагаме обемите на ТИТИП е, ние предполагаме, че по силата на ТТИП ще се намери дългосрочно решение. Е, но е, знае се, че ТТИП в момента е в ризера и за момента няма да има решение по ТТИП. Имаше въпроси за нашия износ. Депутат спомена че сега Австралия е, се радва на чувствително увеличение на квотите, но ние не можем да изнасяме към Австралия. Това е ясно. Само една държава членка, Нидерландия, е получила първото разрешение да изнася към Австралия. Все още за нашия износ въжи стара забрана. Но същото не се отнася в същата степен за Съединените щати. В момента четири държави членки, Дания, Дания, Ирландия, Холандия и Литва е, е, нямат забрана за износ към Съединените щати. Всички останали сега сме с празни ръце. Е, да, хубаво, че споменахте това, защото когато е, говорим за откритост в търговията с говеждо месо, Съединените щати свободно могат да изнасят към Европейския съюз по тези квоти, докато по други квоти ние не можем да изнасяме нищо нито към Съединените щати, нито към Австралия. Имаше и няколко въпроса накрая върху опасността от санкции, върху търговски санкции, потенциално е, тези, кои продукти биха пострадали от подобни санкции. В е, процеса на консултациите, които бяха организирани по-рано този месец във Вашингтон, те е, предоставиха указателен списък е, за потенциални продукти и евентуални санкции. Е, те се основават на е, санкциите, прилагани в миналото. Те се отнасят основно за съскостопански продукти, домати, е, е, местни заготовки, говеждо месо, свинско месо, минерални вода, хранителни съставки, а също така някои казаха и за мотоциклети, и за клипове за коси. Не ме питайте защо. Списъка е доста дълъг, така че ако Съединените щати решат да въведат санкции, е, има доста дълъг списък и те имат право да събират мита от 116 милиона годишно. Това, е, това са доста пари, но специално за говеждото са половин милион долара на година. Но този списък е указателен. Ние не можем да знаем дали Съединените щати наистина ще прилагат е, такава политика. Каква политика изобщо ще изберат или няма да изберат. Можем само да предполагаме, можем само да се догаждаме, е, така, да, да градим хипотези. И накрая е, говорихме за говеждото месо е, и за промените в климата. Искам е, да кажа какво каза господин Хагес публично при няколко дни, включително и миналата година, когато ни запозна с е, данните за цифрите, когато печата му зададе въпрос е, той каза, че ние искаме производството на говеждо месо да бъде толкова устойчиво, колкото е възможно. Искаме стопанство като цяло да се съобразява с целите е, за промените в климата от КОП-21 от миналата година. Председателя господин Бове отново поиска думата. Благодаря ви за отговорите. Те бяха ясни и съвършенни. Искам да внеса две уточнения факти. Първо факти. Първо, по санкциите. Трябва ясно да напомним на всички, че ако се позовем на санкциите от 98-99 е, година, имаме 100% мито за 60 европейски продукта. Това протече 10 години за някои продукти, като например за Рокфора. Тогава аз го представлявах. Всички си спомняте какво означаваше това. От друга страна, Европейския съюз не може да оказва подкрепа на продукти, е, които са били обметени с 100% за да бъдат подпомогнати. Защото тогава Световната търговска организация смята, че това е препятствие към санкциите. Създава се нетърпима ситуация за хората, които са жертви на санкции. Това е първото. Второто, може би точно в тази посока искам да ви задам въпрос. Какви механизми да изграждаме? Това, което току-що стана. Защо а, другите страни а, а, се възползваха от отворената от нас възможност, твърдейки, че ще компенсират с тонове вино? Те просто повториха правилото от Световната търговска организация на най-облагоприятната на най-облагодетелствана нация. Е, Съединените щати имат право и е, те да се възползват тази възможност. Това е същинската клопка. И за това смятам, че Европейски съюз трябва да има възможности да се, да се защитава. Достатъчно е един да нападне по този начин, за да се впуснат всички в направената в, в, в, в, в тази възможност. Ако продължим така, направо умираме и ние като Европейски съюз няма да можем да се съпротивляваме. Е, тази най благодателствана нация всъщност е правило клопка. Ние не можем е, да се държим безразлично. Това е пълната клопка. Имаме проблем с Съединените щати и всички могат да се възползват тази възможност, е, макар да не са били страни по конфликта с нас. Знам, че тук има противоречие. Трудно е да се отстрани то, но положението е, е много ненормално. Е, председателя, господин директор, аз разбирам, че вие ще посочите кой да вземе думата. Всъщност, е, ние, ние говорим за 45 000 тона. Освен това, аз не смятам, е, е, че е, правилото, което споменахте, е клопка. Това е един основополагащ принцип, един много здравословен принцип и никога не той не бива да бъде поставен под съмнение. В конкретни случаи от нас се иска, макар и квотите да са автономни, те трябва да бъдат на базата на FM, така и трябва да бъде Истината е, че други страни станаха по-конкурентоспособни от Съединените щати в производството на обработено с хормони говеждо месо. Затова Австралия и Уругвай имат по-големи квоти, те са по-конкурентоспособни. Нека да не забравяме, че това е въпрос за стойността за най на нация. Този принцип предпазва всички нас, и малки, и големи. Председателя, благодаря. Благодаря. Смятам, че всичко казахме. Можахме да проведем малко по-дълга дискусия от е, това, което съобщих в началото, тъй като днес нямаме възможност да изслушаме комисарите. Още веднъж от все сърце искам да благодаря на представителите на Европейската комисия и най-вече на господин генералния директор. Виждам, че господин Бове и господин генералния директор продължават да обменят нея. Сега е, бих искал да приемем препоръките, които бяха приети днес от координатите, от координаторите. Е, вие сте получили тези препоръки писменно днес, получили сте ги и под формата на писмо. Ако нямате възражения, приемам, че тези препоръки са прияти. Е, ще се видим отново в е, Страсбург в понеделник, най-вероятно между 19 и 21 часа на 13 март. Програмата ни е натоварена. Между 19 и 21 часа ще се срещнем отново в Страсбург. И така, е, изчерпахме нашия дневен ред. Пожелавам ви приятен следобед и приятна вечер. Ще се видим на 13 март и след това на 20 и 21 март. Приятен следобед!